доверие срещу комисията. На 18 май ви информирах, че редица колеги са подписали това заявление а, и много от тях са оттеглили подписите си. А, тази информация е публикувана. Така че, тъй като една десета не подкрепя това, тази молба, тази процедура приключва. Herr Schaffhauser. Господин Шафхаузер. Господин председател, подписите бяха внесени. Това беше редовна процедура. Сега има оттегляне. Намираме се в една правна празнота. Искам да разбера каква е юриспруденцията по този въпрос и защо е запазен формализма. Има оттегляне, но това, което беше направено, беше направено коректно. Защо се отказвате от искането на вод на недоверие относно веществата, които нарушават ендокринната система? Резолюцията не е задължителна по характер, и Европейският парламент по този начин не може да упражни своето влияние. Да, а ние, ние действахме по смисъла на нашите правила. Когато един подпис е оттеглен, тогава молбата, която е подадена, не може автоматично да бъде подкрепена от друг колега, който се под, подписва. А заместващи подписи нямаше. За това броят на подписите не достига, за да може молбата да бъде третирана и по-нататък. За това ви информирам, за състоянието на тази молба.